Colleagues, dear friends, колеги, скъпи приятели, скъпи приятели от националните парламенти, предлагам да започваме. За мен е удоволствие да приветствам с добре дошли на тази сесия всички вас. Знаем, че децата са най-силно засегнати от миграционната криза. Между 30 до 40% от пристигащите в Европа са деца. Те трябва да са в безопасност. Имаше форум на, на комисията за правата на детето. Утре в пленарна зата, зала ще се разисква устен въпрос, свързан с правата на детето като се вземат предвид някои съобщения от Европол и а, други а, агенции, които бият тревогата за трагедията на децата, които изчезват а, в Европа. В парламента в момента се извършва преразглеждане на пакета за обежището, сред които Даблинският регламент, Евродак, директивата за квалификациите, за процедурата за предоставяне на обежища и прочие. Ние имаме обща отговорност в всички тези сфери да се намери решение. Сред нас е Винченцо Бянко, той е кмет на Катания. Сицилия. Те са на предната линия. Поздравления за всичко, което правите за малолетните и непълнолетни лица, както и за усилията за спасяване на човешкия живот в Средиземно море. Мартина Клюнеман ще говори за германския подход за защита на непълнолетните лица. В Германия бяха прияти много малолетни и непълнолетни лица. Господин Тир Вестеген, не знае дали правилно ви произнасям името, моля да ми простите, ако не го произнасям правилно. Вие сте генерален директор на фундацията НИДОС, която е нидерландска организация за закрила на непредложените непълнолетни лица. И последният ни оратор е Омит Махмуди, основател на Шведската организация за непредружени непълнолетни лица. Ние ви посетихме с официална делегация на комисията Либен Европейския парламент и бяхме силно впечатлени от това, което вие правите, за да интегрирате непридружените деца и младежи Вие гледате на тези лица като на ресурс, важен ресурс за обществото, ако бъдат правилно интегрирани. Катерина Кеничи, Гризбек, Джин Ламберт са тук. Ние работим в групата за защита на децата. И ние работим за защита на интересите на детето. Да се има предвид, че децата са преди всичко деца, независимо от миграционния им статут. Ние в парламента вършим много работа в сферата на миграцията. Малко практическа информация. Когато приключим а, с изслушването на а, нашите гост-оратори, ще дадем думата на представители на националните парламенти, моля да заявите желанието си за изказване. Вие имате формуляр пред себе си, сигурно ви е предоставен от секретарията. Ще следваме обичайната система за колегите от Европейския парламент. Вие можете просто да вдигнете ръка. И думата ще се дава според реда на подаване на заявките. Давам думата на Винченцо Бянко. Благодаря, госпожо председател. Благодаря също от името на Комитета на регионите. Аз съм кмет на Катания и ръководя делегацията от Италия в е, Комитета на регионите. Имах честа да бъда докладчик в Комитета на регионите по две становища във връзка с е, пакета от предложения на комисията в сферата право на обежище и международна закрила. Задачата се състои в това комисията да се опита да създаде по-голяма степен на хармонизираност между процесуалните и правните системи при е, признаване на правото на обежище. Аз съм кмет на голям сицилийски град – през последните години ние бяхме на предния фронт по отношение на приемането на мигранти от е, Средиземно море. Трябваше да ги спасяваме около бреговете на Сицилия. Беше използвана бреговата охрана, плавателни съдове на Европейския съюз и на страни извън Европейския съюз. Това, което ни ръководеше, беше да спасяваме човешки животи, хора в беда. Когато пред вас е, са, мъже, жени и деца изправени пред смъртта, ние сме задължени да ги спасим. Това е задължение, което е заложено в международното право и разбира се, то е част от човешката история. Моя град е, се отличи с това, че успяхме тези бежанци да ги приемем това са отчаяни хора, които попадат в нашето пристанище. Имаше моменти, в които бяхме абсолютно сами. Върнах се, отново поех е, длъжността на кмет на Катания през 2013 година и бяхме в бедствено положение. Европейския съюз изобщо не беше подготвен, Италия също не, е, за да се справим с тази криза. Имаше седмици, в които трябваше да използвам всички сгради в моя град, за да мога да подслоня бежанците. Те идваха от Сирия основно, но също от Еритрея, Афганистан и все повече от южноафриканските страни. В хода на времето италианското правителство започна да изпълнява политика, която ни даде възможност не само градовете и пристанищата да бъдат използвани за първоначално приемане. В моята страна Италия сме разработили система, която се нарича СБРА и благодарение на тази система ние имаме 2000 италиански общини от общо 8000 общини, които приемат мигранти и е, тези мигранти получават статут на беженец или не. Сега, малко от моя опит, какво трябва да се направи още? Става дума най-вече за това да се предприемат е, действия по отношение на непридружаваните малолетни лица. Има съвсем леко увеличаване на броя на тези лица през последните години в е, пристанищата на Сицилия около 800 лица миналата седмица е, дойдоха при нас, една трета от е, тези лица вероятно са непридружавани е, малолетни, казвам вероятно, защото естествено има сред тях лица, които са над 16 години, но не признават този факт. Наистина броят на малолетните е доста висок. Възоснова на моя опит искам съвсем накратко да посоча следното – трябва да се направи нещо, трябва да се предприемат стъпки, за да се е, стартира съвместна инициатива на Европейския съюз по отношение на решаване на този проблем. Това не е проблем, който може да се реши за една или две години или е, е проблем само на някои държави членки. Не, той е проблем на всички, поради което ни е необходима политика, която да ни изведе от това бедствено положение. На базата на моя опит мога да кажа, че трябва да сътрудничим с страните, от които идват тези економически мигранти. Няма съмнение, че ако бяхме в състояние да инвестираме и да създаваме развитие и заетост в страните по происход, може би е, това би се отразило положително на общата картина. Второто предложение е, тези престъпни групи трябва да бъдат обект на противодействие, имам предвид особено тези, които се занимават с трафик на хора, прокуратурата в Катания вече посочи, че е компетентна за разследването с цел разкриване на трафиканти на хора и представянето им пред съда. Има вече лица, които са обсъдени. включително и на доживотни присъди, ако е приложено насилие спрямо мигранти. Ако мигранти трябва да бъдат преместени на по-малки лодки, е, и биват изпращани на сигурна смърт, тогава присъдите са по-тежки. Разбира се, е, тук трябва да каже нещо и за солидарността. Бремето трябва да се поеме равномерно от всички. След това четвърто, ние е, имаме все повече непридружавани малолетни и за това трябва да се направи нещо, трябва да се повиши степента на закрила. Моето становище беше прието с голямо мнозинство в Комитета на регионите. Аз е, отразих в него, че трябва да се предвидят настойници за тези малолетни, за да се избегне експлоатацията на тези деца или упражняването на насилие срещу тях. Това трябва да бъде част от иммиграционната политика. Много съм щастлив да кажа, че миналата седмица е, се състоя един а, е, религиозен а, е, празник. А, Света Агата, това е светица защитница на Катания, една част от моя град беше превърната в незаконно сметище и с помощта на безработни и група от малолетни лица, които бяха прияти в моя град, отново беше отстранено това сметище и то беше превърнато в градина. Засадихме растения и те сега се използват като лечебни растения, т.е. създали сме цикъл както казах, може да се направи много по отношение на интеграцията. Благодаря за вниманието. Комплименти, per l'ottimo lavoro. А мога само да ви поздравя за чудесната работа, която сте извършили и благодаря. The... Всъщност, децата мигранти са тези, които са в криза, а не ние. Това е по-скоро тр... трагедия. Ние работим по изпълнението на директивата срещу трафика на хора. И сега веднага преминавам към Мартина Ерб Клюнеман, съдия, която ще говори за гражданското законодателство. Благодаря. Благодаря ви, че ми давате възможност да говоря пред вас по тази тема. Аз съм съдия в окръжен съд в Германия. Знаете, че в Германия влязоха много бежанци. В момента имаме 55 000 непридружени малолетни и непълнолетни само в Германия. Кой може да се определи като малолетен или непълнолетен? Всеки, който е под 18 годишна възраст. Необходимо е законният представител на непълнолетното лице да направи изявление. Без него няма как да се получи помощ. При непридружените малолетни ситуацията е по-различна. Непридружения малолетен е дете, което няма родител, няма и законово определен настойник. Съгласно Гражданския кодекс на Германия, ако родителите не могат да упражнят своя родителски контрол, семейният съд трябва да предприеме необходимите стъпки в интерес на детето. След което Съдът постановява, че родителите не са способни да упражнят родителска грижа и се посочва настойник. Това са принципите в Гражданския кодекс, които прилагаме спрямо своите граждани, както и мигрантите. Може би трябва също така да обясня, че през октомври 2015 година правоспособността беше повдигната от 16 годишна възраст на 18 годишна възраст. Това се направи, тъй като в Германия пристигнаха много деца. И ние решихме, че трябва на първо място да се грижим за тези деца. Непридружавания непълнолетен на първо място се третира като дете, което има нужда от закрила и грижа, както и представителство. Трябва да има настойник, когато е непридружаван – Същевременно представителя на детето взема решения по всички важни въпроси, включително и подаването на заявления по процедурата, изисквана от закона, както и процедурите, свързани с упражняване на правата на детето. През декември присъствах на конференция тук и трябва да кажа, че много се очудих. Оказа се, че ние сме по-напреднали от останалите държави членки, макар че аз, която се занимавам с семейни дела, смятам, че със сигурност децата имат нужда от настойници, но виждаме един двоен подход. Този на гражданското право, където се търси настойник или някакъв представител и също така закона за чужденците – когато държавата се уведоми за присъствието на такива деца, местните органи предоставят временна грижа, след което детето се премества в рамките на Германия. И следващия орган, следващата служба за младеща и децата поема грижата. В началото за детето отговарят тези две служби, които имат законово определени правомощия. Те могат да представляват детето. Имам предвид службата, която предоставя временна грижа и след това службата, която поема детето след преместването. Принципно тази втора служба трябва да уведоми и съда. Съда започва процедура при получаване на тази информация. Разбира се, това е в обичайните случаи. Понякога получаваме информация от роднините, от съседите за необходимостта от такава на грижа. От тях разбираме, че има непридружавано дете, за което спешно трябва да се приложат мерки. Най-общо казано, съдът трябва да бъде уведомен за преместването на детето. съдът, който разглежда семейните дела, се опитва да събере роднините. Понякога се оказва, че това всъщност е лесно и роднините са сравнително близо. Ние правим проверка на документите. В този случай те не са обаче кой знае колко много и така стигаме до някои от проблемите. Какви са те? На първо място липсата на документи Трудно е понякога да се установи дали пред мен стои дете или младеж. Родителите не могат да упражнят своето опекунство за по-дълъг период от време и в този случай, въпреки това, имат деца, които постоянно са в контакт с родителите си, като използват мобилни телефони и компютри. Можем ли да кажем, че това е достатъчно за упражняването на родителските права или трябва да решим, че родителите не са способни да упражнят своите права? Техническите средства за контакт според нас са недостатъчни. Родителските права не могат да се упражняват. В някои случаи родителите възлагат грижата на други роднини в Европа. Можем ли да кажем, че тя е достатъчна? Може ли роднината да представлява детето, ако разполага с някакво пълномощно? Дори да има пълномощно, никой на практика не очаква такава грижа. Съдът по семейни дела, в такива случаи постановява, че родителските права се прекратяват и посочва настойник. Но кой плаща в този случай правосъдната система на нашата страна? Тъй като ние посочваме обикновено професионални настойници, които представляват детето във всички ситуации при вземането на всякакви необходими решения. Това трябва да се поясни също. Например, настойника трябва да реши дали детето да кандидатства за обежище или за изключителен престой с цел образование – да се знае какво е важно за властите, какво трябва да им се предостави като информация, приемат ли се решенията на чуждестранни органи, трябва ли да се заведе жалба. Има и заявления за финансова помощ, решения във връзка с здравето, например да се реши дали е необходима операция или не. Има и образователни решения. Така че настойникът взема всички тези решения. Разбира се, изискванията към настойниците са много високи. Те трябва да разполагат с педагогически познания, културни познания, трябва да са запознати с чуждестранното законодателство и начина му на прилагане. Само така могат да представят детето възможно най-добре. Хубаво е да имат и езикови умения, но в повечето случаи те ги нямат и работят чрез преводачи. Какво показва реалността? Мога да говоря за собствения си град. Имали сме доста трудности. Говорих с колега от Мюнхен – която ми каза, трябваше да назначаваме по 400 настойника ежедневно. Не знаехме къде да ги намираме, но сега системата е подобрена, има повече настойници. Има и едно законодателно предложение, което се обсъжда в Германия, а именно службата за преместване веднага да подадем оба за убежище, когато обстоятелствата са ясни. Има и критики обаче, опасения, че службите, които представляват детето първоначално, не разполагат с необходимата квалификация. И няколко думи накрая за придружаваните деца големия проблем с децата, които са законно представени въз основа на брак сключен, когато са били непълнолетни. В Германия браковете под 16 годишна възраст се обявяват за нищожни. Между 16 и 18 години също е възможно брака да е обявен за нищожен. Но тук има какво да се подобри. Може най-вече да се работи по-бързо, да имаме по-квалифицирани настойници. Но така или иначе сме тръгнали по правия път. Много е важно, според мен, да се помага на децата – Закрилата никога не е 100%, но е важно да се помага. Благодаря. Много ви благодаря, съдия Мартина Клюнеман. Благодаря, че очертахте правните предизвикателства. В Швеция трябва да кажа, че дойдоха над 100 женени момичета, дори с деца. И това е огромно правно предизвикателство. Общините се чудят как да намерят решение, защото ни трябва правна сигурност. А за настойничеството веднага ще дам думата на Франс Мартин Ферштеген. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата. За нас е чест, че можем да ви запознаем за това как стоят въпросите с настойничеството в Нидерландия. И ще се опитам да разясня. НИДОС е институция за настойничество за около 6000 лица. Това е професионална организация. Ние можем да се справим с тези 6000 деца към момента но за половин година ние получихме 3000 повече деца, отколкото, приехме 3000 повече деца, отколкото а, преди. Затова искам да кажа как а, сме работили. 85% от децата идват от държави, които са в а, война. А, Сирия, Ирак, а, Афганистан, Еритрея. Това са 85% от а, децата. Тоест нямаме толкова економически беженци, ако мога така да се изразя. Всички те се нуждаят от закрила. Ще ви кажа как е, работим в Нидерландия и малко как е, това се прави в Европа, тъй като сътрудничим с други институции, отговарящи за настойничеството в е, други държави членки. Ние сме едни от основателите на Енджи. Може да намерите информация по интернет за тази организация. Искам да се спре също е, и на това каква е дефиницията за настойничество. Ние имаме такава в Нидерландия, но не знае как е в другите европейски държави. Нуждаем се от една а, стабилна дефиниция за настойничество. В Нидерландия дефиницията е отработен порядък. Някой, който отговаря за дете, което му е поверено. Той има нещо като родителски права, той носи също отговорност като родител и става дума да се грижим действително за децата, не просто да ги поемем. става дума да им осигури образование за това да бъдат спазени всички процедури по надлежен начин. Ние не правим всичко това сами, но ние управляваме процеса. Ние сме НПО, което е независимо. Въпреки, че не се плаща от държавата, продължаваме да сме НПО. Това е много важно. Понякога интересите на децата могат да се различават от това как гледа на тях държавата. Ние сме отговорни настойници, назначавани се, ние, предавани се тази задача от съдия, така че съдията решава и в гражданското право ясно е посочено какво трябва да правим. Ние трябва да гарантираме доброто развитие на детето. Ако то бъде застрашено, трябва да се намесим и го правим. Но е добре, че това е записано в закона, тъй като политиката е едно нещо, законът понякога е друго. Ние трябва да сме в силна позиция, да можем да защитим правата на детето но ние също подлежим на надзор. Ние сме институция за осигуряване на стойничество. Около 600 души работят при нас. Е, има инспекторат по въпросите на младеща, който упражнява контрол върху нас. Ние имаме сертификат. Всяка година се прави одит и също се следи за развитието на нашите специалисти и тяхното обучение. Ние обучаваме тези експерти, повечето от тях е, имат университетско правно образование. Запознаваме ги с методологията, която трябва да се прилага. Много важно е за една професионална организация да не работи сама. Работи се в е, екип. Ние имаме менеджер, който е, упражнява контрол, получавате подкрепа от вашите колеги, от е, правни консултанти, от психолози, така че не действате във вакуум. Учите се един от друг. и се запознавате с мнението на вашите колеги. Ако нещо не правите както трябва, може да се коригирате. Относно системата и каква е позицията на един настойник в системата. В Нидерландия ние сме много добре организирани. Има организация, която се отнася за осигуряване на настойници за всички непредружени малолетни лица които търсят убежище. И те а, преминават през един център за подаване на молби за а, убежище. На първия ден, в първия момент, когато пристигат, а, те вече се срещат със своя настойник. Това е важно да се посочи, тъй като в други държави, като Германия, например, това не става непременно на първия ден, когато се срещате с настойника си, докато в Нидерландия това става на първия ден. Ние разбрахме, че нигерийци, които идват в Нидерландия и търсят обежище, всички те стават обект на сексуална експлоатация. То не е само в Нидерландия, но в Белгия и другаде и тогава, когато се запитат кой отговаря за тези лица, се казва, че това трябва да е на стойника и те се обръщат към нас. И именно а, това ни накара да разберем, че тези момичета изчезват преди да им се назначи настойник. Сега ние лесно установяваме кои деца са уязвими, кои могат да станат обект на трафик е, и ние предприемаме мерки в тяхна закрила от първия момент. Всички, които са до 15 годишна възраст, получават достъп до приемно семейство за предпочитане от същата култура. преди да отидат в големите центрове за търсещи обежище. Имаме специални безопасни обекти, където настаняваме уязвимите лица. Ако сте дете, това може да е проблем за вас. Ние ви помагаме. Ще ви кажа как работим, тъй като това е много важно. Т.е. ние имаме настойник още на границата, за да установи кои са уязвимите лица и какво да се прави с тях от този момент нататък. Ако няма нищо специално, отивате в център, който е мащабен център за непредружени малолетни лица. Това е за първите няколко месеца след пристигането им в Нидерландия. И междувременно се разглежда вашата молба за убежище. Юрист подготвя документите, правят се също медицински прегледи, преминавате през интервю и се преценява дали може да останете или не в Нидерландия. Ако се прецени, че имате основание да останете, тогава ще бъдете поет от вашия настойник, който ще ви намери приемно семейство. настойникът се грижи за вас като малолетно лице и се намесва, ако нещо не е наред. Той трябва да следи развитието ви от този момент нататък. Как се развива детето в училище, какво е необходимо да се промени. Всичко това се прави от професионалисти които знаят как да спечелят доверието на тези деца, които се намират доста, в доста затруднено положение, идват от доста трудни места. Това, което е необходимо, според нас, е всяко дете да има опитен настойник. Това е от нашия опит и всяко преместване на детето трябва да отчита правата и интересите на детето преди всичко. И също да се търсят възможности за настаняване на детето в приемни семейства. Защото в колкото по-малки общности са тези деца, толкова по-добре. Благодаря ви. Надявам се, че вашето чудесно изказване, както и това на Мартина, ще ни бъде предоставено, тъй като това е много важно за нас. Преди да дам думата на Омит, искам да ви дам възможност да поставите въпроси само към Виченцо Бянко, тъй като той трябва да тръгне по-рано. Така че, моля ви, колеги, само нези от вас, които имате нещо да попитате, господин Бянто. Барбана Спинели има думата. Не за повече от две минути, моля. Благодаря. Благодаря за добрите думи, господин Бянко. Искам да задам един въпрос. Вие подчертахте една точка и тя е следва, следната. Радвате се, че европейската политика на обежището се хармонизира, обаче всъщност е, това среща трудности, защото когато погледнем новите регламенти, които сега се предлагат от комисията, имам предвид е, и регламенти, и директиви, е, всъщност става дума за хармонизация в посока надолу. Не е възможно вече да се изпълняват добри практики в държавите членки. Позовавам се на регламента за квалификацията, също така срока на престой се намалява на 3 години за кандидатите за обежище, също така и на една година. В момента държавите членки има друга практика. В Италия, например, имаме 5 години за двете категории и е добре, че е, сроковете са еднакви. Съществува опасност нещата да се нивелират надолу. Закрилата може да бъде отменена и трябва винаги да се извършват проверки на базата на списъци на сигурни държави по происход, това, че тези държави не винаги са сигурни. Национални списъци или европейски списъци? Аз искам да чуя вашето мнение по този въпрос и имам още един въпрос. Вие правилно посочихте, че бреговата охрана в Италия е спасила много хора от е, удавяне в морето. Обаче е, в понеделник доктор Леджери направи едно изказване. Е, той е директор на Frontex и посочи съвсем ясно, че тези спасителни мерки предлагане най-вече от е, НПО трябва да бъдат прекратени и че има по-добри пътища за борба с трафика на хора. Господин Бянко. Да, аз говорих за хармонизация като положителна цел. И още веднъж искам да направя пояснение в тази връзка. Странно е, че при критериите за предоставяне на обежище всяка държава членка всъщност може да въвежда свои собствени критерии. Има държави членки, които признават право на обежище за сирийски граждани, а има и държави, които не предвиждат право на обежище за сирийски и афганистански граждани. Ако има хармонизация, мисля, че това би било нещо положително. Това, което вие изтъкнахте във вашето изказване, е, квалификация, срок, възражение, всичко това са критични моменти. Ние при приехме становището в Комитета на регионите и всъщност точно по тези точки трябва да се внесат изменения. Много депутати в Европейския парламент посочиха същото. Аз разглеждам хармонизацията като нещо положително, обаче естествено хармонизацията трябва да върви в посока нагоре, а не надолу. Що се отнася до втория въпрос, аз разговарях с директора на Фронтекс в Катания, в Малград. всъщност се намира оперативното седалище на Frontex и другите агенции, които са компетентни, например Европол, ние бяхме на мнение, че Ако Фронтекс има седалище в Полша, разбира се, нямаме нищо против Полша и Варшава, но смятам, че от оперативна гледна точка това не би било добре, би било добре по-скоро от е, геополитическа гледна точка. Сега седалището е в нашия град и съм съгласен с Леджери, по една точка трябва да се избягва тези спасителни операции да се провеждат в териториални води на Либия. При нашата среща господин Леджери каза, че има някои НПО, които достигат дори до либийските брегове и е съвсем ясно, че ще бъде много по-лесно да се избере друг маршрут за проникване в Европейския съюз. Знам, че трябва да има морско спасяване мисля, че Европейския съюз е постигнал напредък в сравнение с миналото, обаче някои НПО организират почти е, поемане на мигранти от Либия. В Либия има бюра, Всъщност спасителните операции се извършват в либийски води и това вече не е спасяване. Аз съм убеден, че тази тенденция може да се насочи в друга посока. А именно в някои държави да има организации с хуманитарни коридори, т.е. лица, които наистина имат право на обежище, за тях могат да се организират такива коридори. Това би било по-сигурно и е, би било свързано с по-малко разходи. Благодаря. Нека всички аплодираме нашия гост. Знам, че трябва да си тръгне. Всъщност, мината година имаше официална делегация на Либе, която посети Лампедуза. Разговаряхме с четири неправителствени организации, които работят там и спасяват човешкия живот. Стигнахме до извода, че нито презасяването, нито преместването работи добре в държавите членки. Нормите съществуват, но не се изпълняват достатъчно. И накрая, последен, но не е по значение, нашия оратор Умит Махмуди от Швеция и Шведската организация за непридружавани малолетни. Благодаря ви. Uh, Träffa er och även för Elasa ер, er som kämpar демократи, demokratisk medvetenhet. Искам да благодаря за това, че мога да бъда сред вас, да дискутирам с вас по всички тези теми, които са свързани с толкова хуманни аспекти. За мен е голяма чест да бъда сред вас. Идвам от Афганистан и съм част от народностна група, която е много застрашена в Афганистан и Пакистан. Когато бях съвсем млад, т.е. когато беше годината на моето раждане, ситуацията беше много тежка във военно отношение и за това за мен е чест сега да бъда сред вас. Аз се наричам Махмуди, Умит Махмуди. От 2011 година дойдох от Афганистан в Швеция. Аз съм написал и книга, в която описвам каква е ситуацията в моята страна, защо съм избягал и какъв беше пътят ми до Швеция, моето установяване там и така нататък. След това, е, разбира се, се замислих за непридружаваните малолетни. Това е голяма група, която е, има много богат опит, много познания и то най-различен опит. Това са е, лица, които идват от най-различни страни, 83 страни и опитът на всяка националност е различен. И след това реших, че трябва да създам организация, за да бъде чут е, и техния глас. Заедно с е, други лица организирах е, това сдружение за непридружавани деца и младежи. И всъщност е, е, много често задават въпроса защо идва толкова малко жени в моята втора книга е, Загубеното, Изгубеното поколение. Аз се спирам на този въпрос. Също така участвам и в документален филм и съм учредил е, една фирма, за да могат е, бежанците, идващи в Швеция, да намират по-бързо работа. Е, виждате, има най-различни такива идеи. Аз Организирах и едно студентско общежитие в Афганистан. Тоест, бежанец, който преди 5 или 6 години, той наистина може да направи много неща. И е, ако тези бежанци, които идват в Европа и в Швеция, получат нашата помощ, утре те също ще ни помогнат. Това е сдружение, което е независимо в партийно-политическо и религиозно отношение. Нашата цел се изразява в това да извисим нашия глас, да бъдем чути и ние искаме да дадем нашия принос за обществото в дългосрочен аспект ние си поставяме целта да учредим пет сдружения в Швеция, за да бъдем добре представени на национално равнище. Междувременно ние вече сме представени в цялата страна. Искаме да бъдем представени във всички слоеве на обществото, в сферата на културата, медиите и така нататък. Искаме да участваме на равноправни начала. Днес водим една много добра дискусия за бежанци, за мигранти, за непридружени малолетни, обаче има двама, които са част от тази група, аз и моя колега от е, Сдружението. В една такава дискусия мисля, че трябва да се включат повече млади хора, повече непълнолетни, защото всъщност ние говорим за тях, но вместо да говорим за тях, те трябва да присъстват тук и да участват в процеса на вземане на решения, не само да се говори за тях. Когато през 2011 година Отидох в Швеция, живях в дом заедно с 700 други лица. 10 души са заболекари сега или е, лекари, предприемачи, имам цял списък. Това са млади хора, защото всъщност ние бяхме настанени в дом за млади мъже. Мога само да посоча, че това е един много добър ресурс и много е важен да, да се осигури на тези хора достъп до обществото. Много хора смятат, че бежанците са бреме, но а, в нашето общество а, има процес на застаряване, имам предвид в европейските общества и за тази цел са необходими бежанци, ако искаме обществото да изглежда след време така, както изглежда днес. Има бежанци, които могат да бъдат разпределени на пет категории по причина на самата причина на бягството. Първо, опасност за живота. Когато бъдат затворени границите, какво ще се случи? Бежанците ще трябва да избират още по-опасни пътища. Повече хора ще загиват, а онези, които не могат да напуснат страната, ще бъдат е, жертви в собствената си страна. В Афганистан, поне така сочат проучванията, 50% от общините са инфилтрирани от терористи. Друга група бежанци напускат страните си, за да закрилят други лица, например семейството си. Те изпращат своите деца в Афганистан. Терористите казват, че ако някой убие някой от тази народностна група, това означава, че той е добър човек. Ако 20 е, от нас бъдат убити, е, той ще отиде в рая, ако убие 21, ще отидат и родителите му. И тук мога само да кажа, че е, всъщност никой не идва тук по економически причини, а за да защити живота си, да спаси живота си. В Афганистан е, се води една продължителна война от 1890 е, до сега в Афганистан се води война. И когато имахме крал в Афганистан и се стигна до едно а, кърваво клане на една голяма народностна група, хората избягаха в Иран. Обаче тези бежанци в Иран нямат права, а, имам предвид а, основни човешки права. Много хора се опитват е, да напуснат Иран и да се върнат обратно в Афганистан, обаче в Афганистан те биват дискриминирани като национални предатели иранци. Много от тези хора през 2015 и 2016 година дойдоха в Европа за да чуят за първи път и да научат за първи път е, каква ценност представлява човекът. Сега обаче от Швеция и от Европа те биват връщани в Афганистан, една страна, в която те всъщност никога не са били, чието език дори не владеят и е, не познават нейната култура. Там трябва да се познава социалния, културния кодекс, е, за да може да се живее, за да може да не попадне съответния човек в е, лапите на престъпниците. Младите хора родени в Афганистан няма да имат е, шанс да защитят живота си. Те са обект на нападения от терористични групи и нещата продължават по този начин. След това друга група бежанци, части от семейството напускат страната, за да им изпращат средства от там. След това друг тип бежанци просто напускат страната, за да уредят по-добре живота си когато за първи път е, дойдох в Швеция, имах една цел, а именно да получа постоянно разрешение за престой. Аз исках да уча, исках да работя и да бъда интегриран в обществото. Когато получих разрешението за престой, моята цел беше бързо да се интегрирам в шведското общество. Трябваше да учредя фирма. Трябваше да направя много неща, за да дам приноса си към шведското общество. Сега обаче новия закон дискриминира кандидатите за обежище. Ще бъде трудно. те не могат да планират вече своето бъдеще. Благодаря för att du vill dela med oss din gripande egen eh, upplevelse. Благодаря ви. Благодаря и за вашата енергия, както и за тези толкова важни заключения. Вие сте наистина жив пример за това как може да се държи един човек и Вашата енергия, желанието да помагате на децата и на обществото е наистина за пример. Но сега се обръщам към лорд Соли. Заповядайте. Благодаря. Много интересно и много полезно изложение. Ако ми позволите, Нека да попитам откъде идват настойниците, дали те са професионалисти или вие ги избирате и след това ги обучавате. И се обръщам към господин Махмуди. Много ми беше интересно неговото изложение. Ние в Камерата на лордовете съставихме този доклад за непридружените деца. Имаше едно такова дете от Афганистан, дошло в Великобритания, много травмирано дете. Може би трябва да се разберат по-добре сложните проблеми на един млад човек в Афганистан. Защото се казва, че Афганистан е безопасен, но вие знаете, че ако се изпрати това момче обратно, сигурно или ще се присъедини към талибаните, или ако не го направи, ще накажат и него и семейството му. Това трябва да се знае. Искам да попитам дали повечето, които идват от Афганистан са момчета или има и момичета, тъй като това е общество, в което момичетата биват потискани. Благодаря, Мартина Клюнема ще отговори. В германската система съдията решава във всеки конкретен случай кой да бъде настойник. Това може да бъде е, професионално лице или пък е, доброволец. Е, например, е, това могат да бъдат членове на семейство, могат да бъдат хора, които дълго време живеят в страната и са се интегрирали. И е, доброволци, за тях има инициатива. Например, в е, Берлин имаше една съдебна инициатива, дали е, съдии и съдебни служители могат да бъдат Е, е, доброволци в такива случаи, а иначе това могат да бъдат професионалисти, които работят в службата за закрила на малолетни и непълнолетни. Е, също така мога да кажа, че има е, подкрепа от службите за закрила на детето, а надзорът се упражнява от съда. Well, at NIDOS, there are just professionals work and there are social work. Ние имаме професионалисти, това са социални работници. Те минават и през 10-дневно обучение и след това се предвиждат още доста обучения през годините. Всъщност, може би трябва да добавя, че в преразглеждането на пакета за обежище, възоснова на отличния доклад на Натали Гризбек за непридружените деца, ние се опитваме да подобрим критериите за настойничество, за да се избегнат злоупотреби. Не бива децата да попадат в ръцете на хора, които имат престъпно минало, например. Сега ще дам думата на Умит. Да, много мислят много хора мислят, че някои части от Афганистан са сигурни, може би те са сигурни, обаче изглеждат като затвор. Там има дискриминация. Няма страна, или по-скоро няма части от нашата страна, където да има равнопра... равноправие. В централните части на Афганистан положението е относително сигурно, но, например, е, не могат хората да пътуват в други райони. Моята народностна група е доста изолирана и е, при пътуване можете да бъдете спрян, можете да бъдете отвлечен или дори да ви отрежат главата. Това се случи с едно дете, може би си спомнете случая. Е, при въпрос към коя народностна група принадлежи, е, то не дава отговор и след това намират паспорта и след това е, се случва това нещастие. Хората идват в Европа по две причини. Пътуването е много тежко, особено за жени и във втората си книга аз посочвам, как едно момиче на 15 години се опитва да избяга, обаче когато отива в Гърция, вече има две деца. Тя винаги, т.е. Е, често е била изнасилвана по време на пътуването. Така че няма много момичета, които поемат пътя на бягството. И след това културни причини. Мъжът трябва да работи, мъжът трябва да издържа семейството и така нататък. А терористите, те насочват поглед основно към мъжете и искат да рекрутират млади мъже. Един млад човек, който през 2016 година беше върнат от Норвегия, е част от терористична група, сега е в Сирия. Видях е, снимки, негови снимки, колко щастливо изглеждаше в Норвегия, а сега се знае, че е в Сирия. Всъщност младите хора, е, които е, биват връщани, нямат шанс да запазят живота си. Или те стават престъпници, или се присъединяват към Асад или неговите привърженици, или е, отиват в страна, която ги приема. Госпожа Кеничи. Благодаря, госпожо председател. Всъщност, Ана Мария говори за интергрупата, много хора са част от нея. Ние искаме непременно да припомним, че в европейската политика основно на първо място се поставят интересите на децата. Аз е, идвам от средата на съдилищата по семейно право и затова тази тема ми е близка. Аз започнах едно проучване, което беше публикувано от Уницев преди няколко часа. Ще цитирам някои данни от него, за да видите колко е голям проблема. Броят на малолетните мигранти се увеличава, увеличава се и броят на непридружените от тях – 2016 година 700 малолетни са починали по пътя към Европа, 2017 през януари е, пък имаме 40 е, жертви. Това е трагедия. Ние трябва да поемем нашата отговорност. Беше посочено, че малолетните мигранти, всъщност за тях става дум, те са деца и за децата всички сме отговорни. Съвсем накратко искам да попитам нашите посетители, нашите гости, какво е мнението им за а, реформирането на Дъблинския регламент, защото там всъщност а, се уреждат молбите за обежище в първата страна, в която влиза лицето. При е, не е, придружаваните малолетни има риск от вторични движения и когато са преодолени рисковете на пътуването, тези лица вече са изложени на други рискове. И е, наистина е, ценя много това, което беше казано за правната закрила, за подкрепата, е, помощта за интеграция, необходимостта от обучаване на персонал, който да помага на тези малолетни. Т.е. те трябва да бъдат не само приемани, но и подкрепени във всички възможни форми в Италия. Както казах, е, ние сме изготвили протокол, подписан от е, Министерство на вътрешните работи или други компетентни органи. Там, между другото, се посочва, че има и е, доброволни форми. Е, могат и доброволци да бъдат използвани, ако са добре обучени. В Италия съществува и е, следното, е, всъщност приемат се непълнолетни и от други организации. the experience of welcoming in families we do. Що се отнася до приема на семейства, ние наистина имаме около 2000 деца, които живеят в такива приемни семейства. Според нас това работи много добре. Научните изследвания също го показват. Ние наблюдаваме. Университета в Гронинг мисли, че се работи добре. И освен това се оказва, че децата в този случай се развиват по-добре. Вторият добър вариант е, когато има четири деца, които се гледат на едно място. Колкото по-голяма е бройката, толкова по-лоша е грижата. Приемните семейства, особено ако са от същата култура, са много ценни – защото те разбират много по-добре колко е трудна е интеграцията, знаят какви са примерите. Това са хора от собствената ви кръвна група, тъй да се каже, но е необходимо тези семейства да получат подкрепа. Също така понякога се намесваме, защото семействата проявяват желание, докато не винаги са готови, не винаги могат да работят с тези момичета или момчета. Има, разбира се, и злонамерени хора. За това са необходими професионалисти, които да следят. Ние имаме своите методики, знаем как да се работи с тези семейства, като безопасността е на първо място грижата трябва да е професионална. Ако има добро наблюдение, системата работи чудесно. Благодаря ви. И сега ще дам думата на Джак Медисън, заместник-председател на Европейския комитет на консерваторите в Естония. Моля ви, колеги, бъдете кратки, защото има още много желаящи. Благодаря ви. Имам само два въпроса към Махмуди. В Европа всички знаят, че Швеция прие много бежанци. Обаче, когато погледнете медиите в Швеция, ще видите следното. Прочетох, че в Швеция се появяват нови проблеми. Има много млади хора в Швеция, които идват в страната, казват, че са на възраст под 18 години и след това се установява, че са на 25 или дори на 30 години, т.е. те не са непълнолетни. Е, какви данни е, са известни в случая? Какъв е броят на тези лица, които отричат, е, че са пълнолетни? И след това, когато погледна картата, има много бежанци, които е, искат да отидат само в Германия, в Швеция или в Финландия, а не в други страни. Например, Туркменистан, там няма война. Защо? толкова много бежанци искат да отидат в Швеция. Те могат да подадат молба за убежище в Гърция, в Италия или пък в страни, които са много по-близко до Афганистан и където няма война. Аз ще започна с втория въпрос. Около 2 милиона и половина афганистански бежанци живеят в Иран, около 3 милиона живеят в Пакистан – много афганистанци живеят в Таджикистан, в Туркменистан и така нататък. Обаче там Тези бежанци не могат да получат постоянно разрешение за престой. И за това не мога да ви кажа колко точно живеят там. Е, например, е, в Пакистан мога да кажа, че има около 3 милиона афганистански бежанци е, има доста афганистанци в съседните страни. Сега, който е, избира Германия, Швеция или Финландия, е, причината за това е, че Швеция има добър имидж в Афганистан. Вие сте чу... Тес по-скоро хората са чули, че в Швеция се спазват е, човешките права. Сега обаче има информация, че е, в Швеция се изпулсират е, все повече бежанци. 2010-2011 година имаше една голяма група бежанци, които се интегрираха и всъщност от тях те са чули в кои страни трябва да отидат, когато дойдат в Европа бежанците и това са Германия и Швеция. Много бежанци решиха да живеят в Гърция или в Унгария, обаче там те не получават постоянно разрешение за престой и биват експулсирани отново, поради което искат да отидат в други страни по първия въпрос. Не е съвсем ясно каква е точно истината. Ние нямаме ясни научни доказателства за конкретната възраст на един човек. Има някои тестове, обаче има лекари, които критикуват тези тестове и твърдят, че те не отразяват правилната възраст, така че понякога е трудно. Аз е, също мога да кажа, че нямам отговор на този въпрос. Благодаря, Кристина Вилбец. Ще говоря шведски. Ще се опитам да бъда кратък, кратка. Необходимо е да се спра на следното. Колегата вече постави въпроса. Ние сме мака страна, която прие 37 000 непридружавани. Това е съществен процент от всички влезли в Европейския съюз 2015 година. От тях има голяма бройка 2000 непридружавани момчета. И ясно е, че тук има дисбаланс. Дисбаланс между момчетата и момичетата. Едно момиче на 11 момчета – Не мислите ли, че това ще доведе до проблеми, ако не намерим решение? Представете си, вие бягате от война, но как в такъв случай пък минавате през всички тези държави, през които сте минали, стигате до Северна Европа, където трудно се живее, защо не в Дания или Норвегия, защо точно в Швеция? Ясно е, че Швеция като Чили има някаква специална роля. Вече отговорих. Аз вече отговорих, че много напускат страната, за да намерят безопасно място в тези други страни, те биват отново експулсирани, поради което се опитват да намерят страна, която за тях е абсолютно сигурна. За тях Швеция днес вече не е съвсем сигурна страна. И няма толкова бежанци, които да идват в Швеция сега. Сега, когато погледнем момчетата и момичетата, защо биват експулсирани момичета, които са избягали от родните си страни и са дошли в Швеция. Ако говорим за равнопоставеност, това не би трябвало да се прави съгласно радикалното ислямско мислене, когато едно момиче е, напусне само дома, трябва да бъде убито с камъни, но когато дойде в Европа и след това е, бъде върнато в Афганистан, е, това момиче е изложено на опасност от е, убиване, убийство с камъни. И когато говорим за жените и момичетата, трябва да намерим е, правни възможности те да бъдат спасени. Благодаря, Малин Вяр. Благодаря на ораторите. Мисля, че ние разгледахме доста важни въпроси за настойничеството, за ученето, интегрирането в обществото и прочие. Искам да благодаря на ОМИД. Вие говорите за децата, които идват без предложители. Бите ли казали какво може да се направи, за да се реши проблема? Аз съм шведка и се Гордея с факта, че много хора искат да дойдат в Швеция, тъй като това е страна, която държи на равенството, това е страна, която се грижи за децата си. Трябва да сме предпазливи, не можем да третираме по различен начин децата, децата, които идват като беженци без предружител и другите деца. Не трябва да сме твърде предпазливи, обаче трябва да проявим нужното състрадание, съчувствие. Как обаче да се гарантира сигурността на едно дете и да се гарантира бъдещето му, за да има право на постоянно пребиваване? Господин Лопес Агилера. Тази е, част е, от днешната ни дискусия беше изключително интересна. Разбира се, ние високо ценим всички изказвания и особено казаното от господин е, Махмуди. Въпросът ми обаче е към вас, господин Верстеген. Вие обърнахте внимание на един факт, за противоречието между начина по който Европейският съюз се отнася към малолетните лица. Действително има много лица, които са използвани от организираните престъпници. Много от тях са се оказали жертва на трафик и на сексуална експлоатация. Има доста данни от Европол, които а, показват, че има подобна експлоатация. Какво от вашия опит можете да кажете относно превенцията? Ние не можем да предотвратим това дори в Нидерландия, но сме направили много. И това, което сме направили, че имаме такива безопасни места за настаняване за лицата, които кандидатстват за обежище. За нигерийските момичета 100% от тях са изчезнали преди това. В края на проекта 85% продължава да са в Нидерландия. 65 трафиканти бяха заловени, и то са е не само в Нидерландия, но в цяла Европа. Става дума за сътрудничество между правосъдната система, между нези, които полагат грижи, между а, наставниците, но това не трябва да се прави в една отделна страна, не трябва да се прави само в Нидерландия, а в а, трансграничен контекст. Всеки ден а, пристигат деца. Например, от Виетнам пристигат момичета, които също изчезват. Следващия път, когато разполагаме с повече време, мога да ви кажа как сме сложили край и на подобен канал. Защо се предпочитат Швеция през 2001 в Нидерландия имахме същия проблем. Много хора искаха да дойдат в нашата страна. нещата се правеха твърде добре. Това беше въпрос на политика. Започна промяна в поведението и грижите за децата. И когато се запитате защо отивате в Швеция или в Нидерландия, отговорът, който получаваме е, че ние не сме взели това решение, това е взето от някой друг. Ние срещате хора, когато бягате, които са трафиканти, т.е. вие се намирате в този мехур, но когато дойдете и когато имате на среща си един наставник, той може да ви окаже нужната подкрепа, да се съобрази с желанията ви за преместване и прочие. Но грижите трябва да продължат. Те не избират мястото заради добрите грижи а защото смятат, че това са места, които ще им предложат по-добро бъдеще. Сера Родригес има думата. Благодаря ви. Искам да поздравя изказалите се, защото беше много интересно да ги чуем. Два въпроса. Смятате ли, че непридружаваните малолетни могат да страдат и от недостатъчно добра администрация, докато се разглежда тяхната молба? Беше ясно, че едно малолетно или непълнолетно лице не бива да бъде задържано. Никога не трябва да бъде задържано защото това е винаги в противоречие с интереса на детето. Към представителя на НИДОС ще попитам. Как се намира решение на проблема, когато имаме дете със съответния настойник или представител Кое е по-важното? Това, че детето е чужденец или че има настойник? Защото в някои държави се стига до странна ситуация, не се иска решение за пребиваване, защото има настойник, но от друга страна детето остава на улицата. Също така, в испанското законодателство се говори за непълнолетни, чието престой е изтекал, но ние знаем, че те имат право на международна закрила. Същевременно се правят и проверки в някои страни, за да се провери реалната възраст. Но трябва винаги да се казва ясно, че се изисква международна закрила. Благодаря, Натали Гризбек. Благодаря. Благодаря. С няколко думи аз също искам да благодаря високото качество, реализма и здравия разум, който беше демонстриран днес след обед в дискусията по тази важна дискусия не само за децата, но и за Европа като цяло, когато става дума за малолетни и непълнолетни лица. Разполагам с малко време. Всички важни аспекти бяха обхванати. Оценката на възрастта, някои травматизиращи действия, които се предприемат, всички тези аспекти се анализират и в Европейския парламент. Ние искаме да ви върнем топката. Ние работим по пакета за обежище и предвиждаме някои разпоредби, които се отнасят до уязвимите лица и най-вече за децата. Искам да разбера каква е вашата позиция относно този пакет за обежището. Какви са вашите приоритети има, има доста а, разпоредби, които са изненадващи, които се обсъждат в парламента. Например, предложението за Дублин, което противоречи на решение на съда за а, прехвърлянето на те от една страна в друга. Искам да разбера от вас а, какви са вашите приоритети по текста, който а, в момента се изготвя. Благодаря, Натали. Паула Минал има думата. Благодаря. Аз а, бях седнала до господин Махмуди по време на обяда, така че разговаряхме с него. Имам а, дума към а, госпожа Клунеман за омъжените момичета. Имате ли същите мерки за вашите граждани, ако те са се омъжили преди да навършат пълнолетие? Трябва ли да имат някакъв сертификат? И ако това а, не е така, защо правите разлика между вашите деца и онези, които идват отвън и които са били омъжени като малолетни, като непълнолетни лица? Имам доста въпроси, свързани с възрастта на младите хора, които пристигат, дали те са 18 годишни или не. Ние говорихме малко за тестовете, които могат да се прилагат. Вие правите ли такива тестове в вашата страна? Незабавно ли ги правите? В Швеция сме на път да променим закона, който така че да се позволи извършването на тези проверки на възрастта на най-ранен етап, за да се установи дали дадено лице действително е непълнолетно или не. Ние нямаме чак толкова много настойници и приемни семейства. Относно а, децата, които са под 15 годишна възраст, а, всички деца ли се настаняват в приемни семейства или само тези, които са в по-уязвимо положение? Имате ли някакви полуки, които сте си извлекли? Как гарантирате, че всички деца ще имат добър прием? Благодаря. Последният оратор, госпожа Гомес. Моля ви да бъдете кратка. Аз имах щастието да се срещам с господин Махмуди, когато посетихме Швеция. И то след един много деспресиращ ден, когато шведската полиция ни каза, че нямат възможност да издирят изчезнали малолетни и непълнолетни лица. И ние се срещнахме с господин Махмуди, с неговите приятели и за нас беше важно да чуем това, което ни казахте. Най-вече, че разсеяхте мита, а, че Афганистан е една безопасна страна. Ние трябва да имаме програма да се справяме с а, ситуацията на непредружени малолетни и непълнолетни лица, когато пристигат в Европа. Мнозина от тях, а, които са афганци, получават отказ, защото се казва, че нямат право да бъдат тук. Ние се нуждаем от беженци в моята страна. Знаем, че има проблеми а, с а, малолетните деца, например в държави като Гърция, но няма правна рамка, която да позволява да се отдаде приоритет на онези малолетни лица, които се нуждаят най-силно от закрила. Някои държави членки могат да се позволят осигуряването на подавна закрила. Ние набираме инерция в дискусията и би било жалко, ако не приключим. Аз не мога да кажа е, нещо подробно по всички точки, защото ще отнеме много време. Всеки човек желая сигурна перспектива за себе си, особено тези деца и тази сигурна перспектива трябва да бъде дадена възможно най-рано. Обаче е, правната уредба за чужденците изисква повече време и е, междувременно на децата трябва да се обясни какво точно става, така че да се изгради доверие от тях. По тази причина е необходим настойник. Когато децата станат възрастни, има система за подпомагане на а, млади пълнолетни и тук е, също те получават обяснения, минават през съответни информационни курсове, за да могат е, без е, губене на време да бъдат прехвърлени в тази система за подпомагане. Съгласно нашето национално право, лицата могат да сключват брак след 16 години, когато съдът одобри сключването на брак е, това не отговаря на нашите днешни обществени представи и във връзка с е, е, законовите изменения тази разпоредба трябва изцяло да бъде заличена, така че приемете при нас сключването на брак е след 18 години. Господин Верстеген, след 18 годишна възраст, да, има проблем, трябва да се погрижим за тези а, лица, защото от този момент нататък те нямат настойника. Ако а, те са в приемно семейство, това помага, а, тъй като тези семейства а, не ги изгонват. Можете да ходите на училище, когато сте след 18 години, да се потърсите работа, но това те го правят още е, от 17 годишна възраст, когато започвате да ги подготвяте. Ако живеят е, е, в приемни семейства или в малки групи, понякога те могат да продължат да живеят там, в съответната общност. Местната общност е тази, тази която се грижи за тях. И ние казваме, че ако им изпратим тези е, деца в дадената община, те имат отговорността да се грижат е, за тях, е, да сътрудничат тази сфера. Всички деца до 15 годишна възраст са в приемни семейства, тъй като всички те са уязвими. Това го правим от първия ден на пристигането им при нас. Относно оценката на възрастта. Ние правим такава оценка в Нидерландия. Мисля, че това е изключително важно. А, имаме ренгенови if you are above 20 years old, because that... Рентгенови снимки се правят на костната система но диапазона, в който може да се познае между 16 и 32 годишна възраст, т.е. не е съвсем точна преценката. През 2002 ние нямахме такава система за оценка на възрастта. И когато започнахме да прилагаме тази проверка, се оказа, че 50% от лицата, които твърдят, че са малолетни се оказаха на възраст на 20 години. Ето защо това е много важно. Ние ще започнем да прилагаме отново тази е, система, когато има по-голям наплив, след това може би няма да се използва, но е важно да се прилага по подходящ начин системата. Всичко това е много е, добре. За Дъблин. Много важно е, според нас, не можете да осигурите настойник, а, вие се нуждаете от настойник, който да контактува с друг настойник, ако се налага прехвърлянето ви от една страна в друга, като малолетно лице. Освен това, трябва да се осигури възможност детето да живее в семейство, ако семейството живее, да речем, на друго място от това, където се намира в даден момент. Преди имаше 15% деца в неизвестност, сега сме ги намалили на 5%. Когато са в приемни семейства, естествено те не изчезват. Също когато са в малки групи, но когато са в центрове, могат да изчезнат. Ако те получат доверието на хората, при които са обикновено остават. Благодаря ви. Мисля, че тази дискусия беше много интересна. Нека да аплодираме нашите оратори. Please, и нека да продължим да обединяваме усилията си. Имаме пакета за обежището, имаме европейски правила. Причините, поради които ги прилаг... променяме, е, че не се прилагат както трябва от държавите членки. Затова е важно да работим заедно, за да се гарантира реално прилагане на принципа за солидарност, като поставям грижата за децата в центъра на вниманието ни. Благодаря ви много. So colleagues, um, I think... Колеги, пристъпваме към последната част от срещата ни. Зная, че някои трябва да си тръгват. Разбираемо е, денят беше много дълъг. Унези от вас, които могат да останат, ще се опитаме последната част от е, това заседание да бъде кратка. We have a, uh, a slide change. Okay, dear colleagues, um... Уважаеми колеги, зная, че някои си тръгват, разменяте си визитни картички, това е много добре. Но не за от вас, които остават, нека да започнем заседанието. Ако трябва да се сбогувате, направете го някъде другаде. Благодаря. Колеги, благодаря ви в тази заключителна сесия отново ви приканвам да запазите тишина. Искам да благодаря най-напред на всички членове на парламента, на сътрудниците им, Имаме и трима останали от комисията на Либе. Искам да благодаря на членовете на комисията Либе, които останаха през цялото време. Няма нищо по-важно от работата на тази комисия, от гарантирането на това, че ще бъде прият пакета за обежището. Благодаря на всички за проявената ангажираност. Няма да правя заключително изказване. Ще преминем веднага към заключенията на отделните работни групи или семинари. После ще разгледаме инициативата за интегриране на футболния клуб под Крайнем. Те са вече тук, искаме да ги слушаме и тях. И така, нека да чуем какви са заключенията от проведените семинари. Двама от председателстващите разискванията не можаха да останат. Корнелия, благодаря ти, че остана. Предлагам Корнелия тъй като се е отделила време за това, накратко да ни съобщиш какви са препоръките от този семинар. Много от участниците трябваше да се тръгнат, За това ще дам думата на Ернест. От останалите получихме в писмен вид заключителните изказвания на Биргет Зипел. Ще разпространим тези писмени изказвания. Не мисля обаче, че трябва да чете това, което те са написали. Корнелия, благодаря ти, че остана имаш думата. Ähm, ähm, Ще бъда кратка. Темата е много важна. Ние говорихме за правата на жертвите на трафика на хора. Беше много хубаво, че изслушахме представител на Европейския координатор за борба срещу трафика на хора. Говорихме за големия брой регистрирани жертви само в рамките на една година. 65% от жертвите на трафика обаче са европейски граждани. Те не идват от миграционната вълна. Така че имаме огромен проблем и трябва да го атакуваме, защото хората биват подлагани на трудова експлоатация, сексуална експлоатация. Има и други въпроси, като трафика на органи. Тук няма достатъчно данни. Проблемът е, че трудно се събира информация. Въпреки това ние попадаме на жертви и би трябвало да се намерят инструментите, за да им се помага по-добре. Но разбира се, все още не сме напреднали много в държавите членки. Именно за това трябва да се обсъждат въпросите, да се питаме кои са жертвите, как можем да им помогнем. Би трябвало рамката за 2017 година да даде по-добра защита на жертвите на трафика. И ако ние не се справим с проблемите на черния пазар, аз мисля, че ние няма да можем да направим и крачка напред. Сега във връзка с равносметката, е, обобщението, дискусията беше много интересна. Мога да обобщя следното. Увеличил се е трафикът на деца и е, това беше резултати от последната дискусия. Трябва да се занимаем основно с този въпрос. Изобщо всички въпроси, които са свързани с правата на човека, трябва да бъдат взети правит. Така че да няма е, нелегален трафик на хора. Е, децата, техните права трябва да бъдат взети предвид. Също така трябва да говорим и за изчезнали деца. Това е нерешен проблем. Ние знаем, че от дълго време той съществува и за това е важно да се отбележи, че това явление се увеличава. Експлицитно трафикът на деца, експлуатацията на деца, но разбира се и на жени. Няма нито една държава членка, в която да няма трафик на хора. всички държави познават това явление, дори и такива, за които не се очаква. Така че всички държави трябва да проверят законите си и да транспонират съответната директива, да изпълняват. Също така обещетяване на жертвите. Това е много важен момент, който трябва да бъде уреден непременно. Не може да има случаи на наказване на жертви, защото незаконно са преминали границата и е, поради трафика на хора са попаднали в определена страна. Това е много важно, когато се е, говори е, за трафик на хора и когато жертвите на трафик на хора трябва да дават показания като свидетели. Правата на семействата на жертвите трябва да се спазват, трябва да се предлага подкрепа. Днес е, има до голяма степен липса на информация, е, други проблеми е, така че трябва те да се преодолеят. Мисли се за производство по нарушаване на основните договори през СЕС, защото има държави членки, които просто не им пука, ако мога така да се изразя, за прилагането на директивата. Е, и за това, според мен, трябва да се е, вземат мерки е, също така и по отношение на идентифициране на жертвите, обучение на съответни служители за това. Има различни причини за трафика, те не могат да бъдат съпоставени е, и тук трябва да различаваме трафика на хора и сексуалната експлуатация на деца. Трафик на хора в класическия смисъл и това. Аз мисля, че е, най-голям проблем е, бях са децата. Е, ние трябва да говорим за това и при Дъблин, и при директивата за приемане, и при директивата за процедурите. Всичко това трябва да намери съответно изражение като мерки от наша страна, иначе дискусиите са безполезни. Много благодаря, Корнилия. Ти спомена и двата паралелни семинара за Дъблин и за задържанията. Ще имаме и писмен доклад. И той ще бъде представен на всички, възможно най-скоро. Много благодаря за тези три заседания. Виждам, че хората продължават да си тръгват но е важно сега да дадем думата на групата, която представлява футболния клуб. Нека чуем нещо по-позитивно. Всъщност доста колеги днес ми казаха, защо не направим нещо за интеграцията, нещо за положителната страна на убежището и бежанците. Когато разглеждаме пакета за бежанците, виждаме, че има някои много трудни въпроси, но е добре да завършим с нещо положително за интеграцията, бежанците и търсещите убежище. При нас е ни Окиние, както и Бенджамин, който е доброволец по тази футболна инициатива, господин Пири, Грегори Пла, които пък са директори на центъра и съответно представители на Белгийската агенция, която се занимава с този проект за бежанците. Ще видим кратък видеоматериал, след което Грегори Блак и Тиери ще представят подхода на Федисил, след това ще чуем Бедисил Рено и може би и Оникил Риедно. Вие може да се представите и сами. Мисля, че разполагаме с достатъчно време, за да чуем всички тях. And, said, show, um, Чудесно е, че можем да завършим с нещо положително за бежанците. Благодаря ви. Нека първо да видим видеоматериал.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 Good afternoon, uh, everybody. Maybe we can continue. Добър ден. Сега имам и PowerPoint презентация. Това видео беше изготвено от фундацията Крал Бадуин. Ето сега една кратка презентация на нашия клуб. Ние сме футболния клуб на Крайнем. Крайнем е сравнително близо до Брюксел. И нашия клуб е много специален, защото е мултикултурен. 300 играчи от 40 различни страни. Наистина е една смесица на различни култури и различен социален происход. Футбола наистина приобщава хората. Ние се опознаваме, Започнахме проекта през септември 2015 година. Втора година на изпълнение на проекта. Идеята беше като многокултурен футболен клуб да си зададем въпроса какви да са следващите стъпки, как да интегрираме хората. Работихме с Федазил, Зил, Поканихме бежанците, които преминават през футболно обучение и обучение по френски. 700 бежанци първия сезон и сега продължаваме на същата основа за втория сезон. Всеки ден идват групи от по 6 до 10 бежанци, три пъти седмично. Първата част е урок по френски. Френския учител ще говори пред вас по-късно. За нас е наистина важно, тъй като искаме да покажем, че няма как да се интегрираш без да научиш езика. След това преминаваме към футболното обучение, което може би им е по-интересно. Ние се опитваме да ги смесим с нашите играчи. Целта не е да има отделно обучение, а бежанците да се смесят в младежките отбори. В малки групи от по трима, четирима човека съгласно възрастта. Това наистина е важно, защото искаме да има контакт между бежанците и останалите, иначе те няма да си говорят с другите. Разбира се, винаги е по-лесно да останеш при собствените си приятели, да говориш същия език, но целта на проекта е хората да излязат от тази зона на комфорта. Нещо друго, което е много важно, всички се хранят заедно всяка вечер след обучението. Важно е, защото след тренировката могат да се опознаят, вие също може да си говорите с тях, да чуете през какво са минали. Това е много важна част и не бива да се подценява. Бъдещата ни цел е да продължим. Това да не е еднократно. Благодаря, сега се вижда по-хубаво, казва оратора. Ние бихме искали да създадем една мрежа от такива клубове в Белгия и Европа. Като всички те да имат същия ангажимент и визия да изнесем модела в други клубове, да убедим, че тази инициатива е добра. Ние, който е тук, може би ще поговорим малко повече по тази тема. Организираме и турнир през юни. Има и други партньорски клубове с подобни инициативи, така че ще имаме смесени отбори от бежанци и играчи на клуба. Миналата година ни посетиха двама европейски комисари Димитра Саврамополос, който отговаря за миграцията, и Тимур Наврачич, който отговаря за спорта. Това наистина ни насърчи, защото е важно да разчитаме на подкрепата на организации. Както виждате, ние разчитаме на фундацията на УЕФА, на фирмата NG за електроенергия, фундацията Крал Бадуин, Федазил и европейските институции. Много е важно, според мен, да разчитаме на тази подкрепа, защото без нея няма как проекта да се изпълни. И последния слайд. Какво предстои? Даваме си сметка, че нашия малък проект е част от интеграцията на бежанците. Колегата ще говори за това в по-големи подробности. Наистина е важно обаче и е, да се включат най-различни представители на гражданското общество и институциите – за да може да се намери решение. Ние разговаряме с тези бежанци, те искат да останат, но няма къде да отидат. Трябва търпение, трябват и обществени средства. Нашият проект зависи от най-различни фактори, за да успее – Както казах, това е един мултикултурен клуб. На някои места, разбира се, може да е по-трудно да се осъществи такъв проект. А, важна е и бройката трябва да бъде разумна. Както казах, 6 до 10 бежанци всеки ден – Сега ще дам думата на Грегори. Donc bonjour à tout le monde, je me présente, je m'appelle Grégory Bluc, je suis directeur d'un centre pour mineurs situé à Saint-Pierre à Bruxelles. Аз съм директор на Център за малолетни в е, Брюксел. Е, става дума, че ние сме в е, първата фаза на нашата дейност. Ние сме всъщност и първият официален адрес, който приема млади хора. Задържаме тези хора за около 4 седмици. Определяме профила на младите хора по редовен начин, така че структурата да бъде адаптирана към съответния профил. Ние правим това достатъчно бързо. Няколко цифри. Е, всъщност е, има около 120 млади хора при мен е, в момента и техния брой се намалява от 2015 година и е, всъщност това са е, непредружени малолетни чужденци. Е, те идват от Афганистан, от Еритрея и също така от Гвинея и признаването на тези млади хора зависи от страната по происход, за сирийците 90%, афганистанците около 70%. Дава се възможност на младите хора, ако искат да останат на бългийска територия. Смятам, че това трябва да се уточни. И с няколко думи аз ще е, опиша е, спецификата на е, нашата дейност. Става дума за профила на младите хора и Ясно е, че младите хора, които идват при нас, трябва да бъдат поставени под мерки за сигурност, трябва да се осигури тяхната сигурност и също така трябва да се е, посочи следното, да се предаде смисъл на цялата тази дейност, да се предаде посока и ние имаме придружаване на три етапа. Първо, основни законни, законови информации, спазване на закона. Е, и е, всъщност за нас това е нещо, от което не можем да се откажем е, предвид ценностите, които имаме и бъдещите перспективи. Аз искам сега да посоча, че ние ползваме европейски фондове и всъщност проектите, които изпълняваме в центъра, трябва да са в полза на всички млади хора. И имаме партньорство с един клуб покритет за афганистанците и също така с Крайнем сме в партньорство. Там става дума за африканска общност и съм много доволен, че чеченците или сириците могат да се научат да играят футбол заедно с африканците, защото смятам, че е важно да се предложат подходящи дейности на младите хора. Това е допълнително измерение, когато говорим за откритост и е, обмен. Е, е, е, тук трябва да се помисли и за кухнята. Е, всяка общност има своя собствена кухня и те обменят ястия и така се запознават със своята култура. с културата на всяка общност и е, всъщност е, аз мисля, че нашата роля е да дадем е, смисъл на техния живот, да не ги губим. Това е началото на един процес в Белгия. Ние искаме да го придружим и това трябва във всички случаи да, да даде добри резултати и да има допълнителна полза. Благодаря за вниманието. Благодаря ви е, за тази вдъхновяваща работа. Аз казах днес, че интеграцията не е нещо дребно. Ние разбираме много добре какви са предизвикателствата при приемането на други хора от нашите общества. Наистина вярвам, че националните парламенти ще разгледат и въпроса за интеграцията, защото това е тема и на местно ниво, и на национално ниво. Ние също имаме своята роля, но е чудесно да чуем такъв вдъхновяващ пример, който е толкова близо до нас. Благодаря ви. Всичко се съдържа в тази брошура като информация. Ние искахме да покажем, че има не само проблеми, има и вдъхновяващи примери. Макар че, разбира се, ние цял ден говорим за проблемите. Но някои от тези млади хора ще се превърнат в бъдещи звезди. Струва ми се, че е време Време е според мен да приключим. Вие искате да чуете още. Cornelia, Cornelia wants to hear more. That's enough for me. Корнелия иска да чуе още. Добре, заповядайте. Казаха ми, че можем да сме гъвкави. Now, can maybe somebody who's not white speak. That would be great. Искате ли думата? Ако може, не за много дълго. Съжалявам, но ние нямаме тук бежанец. Не, че ви критикувам, но щеше да е хубаво да чуем и тяхната гледна точка. Аз не съм бежанец. Не, просто исках да кажа, ето, гледайте се и наоколо. Самият аз не съм бежанец, по-скоро емигрант в Европа, но по-далеч от това не стигаме. Здравейте! Исках да кажа, че съм бил в този клуб, знам как Бенджамин работи с децата. И всъщност тези деца идват първо в различни групи, защото са от различни страни, говорят различни езици. Но едно нещо е очевидно. Когато отпаднат бариерите и се играе обща игра, като футбола, нещата се променят. И това е много важно за целия им живот. Преди две седмици, в сряда всъщност, Имахме афганистанците от една страна и африканците от друга. Единият африканец посегна на афганистанец, но след това хората от групата на африканците помогнаха на афганистанеца. И след като това се случи, те станаха приятели. За мен това е нещо вълшебно. Магия. Връзка, която се създава в един миг. Един миг, който наистина може да промени всичко в света. Благодаря. Много ви благодаря. Okay. Thank you. I've caused enough controversy. So anyone else who would like to speak, irrespective of your background, but I think I made my point. Добре. Мисля, че казах вече какво мисля. Някой друг иска ли нещо да каже? Просто според мен, когато казвате, че давате нова сила на някой, този някой трябва да е тук, за да може да говори. Да, съгласен съм. Нашата цел беше да доведем и някой от бежанците, но е трудно. Те не прекарват много време в центъра, трябва да могат да говорят френски или английски, за да ги разберат. А, може би и не им се е идвало на скучна конференция в парламента. Добре, другият път ще доведем. Вие искате ли да кажете няколко думи преди да приключим? Благодаря. Аз имам известен опит като учител по този проект. Ние се опитваме да предадем най-базовата част от френския език. Работим с различни институции от Брюксел и Белгия, тъй като това е държавата, която приема бежанците и ги учим за Брюксел и Белгия. Опитваме се и да засегнем въпроси като храната, климата. Те, например, изобщо не са свикнали с снега. Той ги плаши и интригува също времено. Говорим за здравеопазването, транспорта. Те не са свикнали с трамваите в Брюксел, защото не винаги има такива. В техните страни говорим и за спорта. Е, бройката обикновено се мени от една седмица на друга. Произходът е много разнороден – ние се опитваме да разговаряме. Някои от тях идват от Африка, от Близкия изток, от Афганистан. Със сигурност има проблем с комуникацията. Някои имат познания по английски или френски, други по немски. Намират се и афганистанци, които могат да превеждат на пъштун – но ние се опитваме да водим диалог и трябва да кажа, че за мен този опит е много обогатяващ. Разбира се, трябва е, да се има предвид, че след това ги чакат футболните тренировки, така че те проявяват търпение. Благодаря, много беше важно да се каже това. Езиковите познания, увереността в ползването на езика са много важни за интеграцията. Благодаря за вашия вдъхновяващ проект. Вие казахте, че двама комисари са ви посетили. Очевидно това е много важен проект. Не знам дали пак ще искате да идват при вас, но благодаря, че бяхте тук и че дадохте толкова положителен завършек на нашата конференция. Много я следят онлайн, въпреки че не ги виждате в залата. Благодаря за този извънредно положителен пример. И тъй, колеги, благодаря, особено на останалите до края. Благодаря за вашия пример, благодаря на всички членове на парламента и служители на парламента. Ние ще оповестим резултатите от този семинар и ще ви ги изпратим. Благодаря ви за участието.